съобразим с същество, особените въпроси, да не се налага да се събираме по-скоро отново. Тоест да не чакаме глобалното ниво да решим въпроса, а да решим ние. С други думи, смятате ли, че ще са необходими допълнителни правила, за да отговорим на дискусията в Г20? И второ, е, чухме от вас, че само допълнителни изисквания ще бъдат въведени. Иначе обичайните правила за ликвидация, ако няма достатъчен капитал за ликвидацията това включва ли ситуации като финансова криза? Защото очевидно в тези случаи ликвидацията е съвършенно различна при нормални обстоятелства и при условия на финансова криза. Е, защото е, целият проблем, който доведе до бейл-аут на държавите, беше породен от финансовата криза. Искаме да знаем как се съобразявате, как вземате вие това, отчитате тези особености и смятате ли, че предложението ви е реалистично? Урхет Баск има думата. Благодаря, господин председател. Искам да засегна накратко само два въпроса. Ведно стандарта МРЛ. Е който вече беше споменат и от говорившите, мисля, че един висок МРЛ стандарт за големите банки би бил много уместен, защото и, и у нас са предвидени такива стандарти, а и този стандарт дава възможност на банката да преодолява трудности ако се предвиди и допълнителен МРЛ буфер за големите банки, вече не смятам, че ще бъде уместно, защото да, би трябвало а, загубите да се компенсират в рамките на BRRD. Така че първо искам да помоля Европейския банков орган и комисията да спазват идеята, принципа за пропорционалност. И сега въпросите ми. Искам да попитам комисията, вие как оценявате по-точно прилагането на висок МРЛ стандарт за големите банки? и как смятате, че той действително ще може да бъде прилаган. На второ място, друга една тема. Ще започна с една бележка с CVA. Става дума за кредитната оценка. В рамките на тристранните преговори беше допуснато и изключения, както за публичните органи, председателят. По-късно ще се върнем на този въпрос. Е, ораторът, добре, в такъв случай по-късно ще задам въпроса си. Благодаря. Thank you, Силви. Благодаря, Силви. At the end. We finished now? No. Or we come back to another... Because it was е, би трябвало единствения въпрос как виждате бъдещето на Тилак? Предвид е, евентуални промени, ще има ли или и кога? Отговор е, след като изслушах всички изказвания, искам да кажа, че тук в този в тази комисия сме обсъждали е, как да изгод поставим достатъчни капиталови изисквания, което е парадигмата, в която се движим а сега. Е, по-късно ще говоря за това, но ние добавяме, освен CRD4, е, директивата за възстановяване на банките, след това регламента за структурата, структурите на банките, ТИЛАК и така нататък. Хайде да помислим дали не прекаляваме, защото ние всъщност тук, е, е, как да кажа, реагираме на едни и същи рискове. И не премислим за това как да разрешим тези е, проблемите, свързани с тези рискове. Това не са различни проблеми. Така че е, нека да, да бъдем сигурни, че можем да посрещнем риска, но да не прекаляваме, да не изискваме прекалено много капитал, което ще попречи на работата на финансовите пазари. Така че става дума за малко финна настройка, бих казал. Е, и е, нека не, не прекаляваме с, е, и да се самозаливаме с съкръщения, да помислим конкретно за работата. Аз също искам да кажа нещо по този въпрос, по повод казаното от господин Отно. Защото аз мятам, че МРЛ наистина са добра идея, по-добри са от ТИЛАК, и едновременно с това някои въпроси относно това какъв конкретно ще бъде резултата от приложението им във връзка с това какви ще, какво ще бъде отражението за допълни, във връзка с допълнителните изисквания за рекапитализация или въвеждането на е, така наречените инструменти за поемане на загубите, защото е, ние всъщност е, говорим за това, което правим по линия на Втория стълб бафра напред. Не всички е, минимални изисквания. Просто питам дали съм. Е, дали, защото така, ако ги приложим в настоящия им вид, това означава за банките, че в допълнение към всички инструменти по стълб 2 трябва да имат някои допълнителни е, възможности и инструменти. Какво означава съвсем конкретно е, това изискване за повишаване на капитала? И освен това искам да ви попитам как можем да избегнем рискове е, свързан с объркване на ролята между орг, надзорните органи и органите за възстановяване и преструктуриране на банките. Защото, е, да речем, надзорните органи е, установяват капиталовите изисквания към дадената банка, а директивата за, а, извинявайте, органите за възстановяване трябва да решат какво правят. Искам да кажа как можем да избегнем дублиране в работата на две, два органа, които правят едно и също, но понякога може би боравят с различни цифри и данни. И трето, е, по повод член 3, параграф 7, е, смятате ли, е, че определението на ГЕСИС е, е свързан е, с групата, е, партньорската група и техните изисквания. Смятате ли, че това е подходящ метод, като се има предвид, че възстановяването и преструктурирането на банките ще действа индивидуално, съобразно всяка отделна банка? Тук не говорим за пруденциалния подход присъщ на общия, е, в рамките на общия надзор, който се осъществява от съответните органи. Това са моите въпроси, господа. Кой от вас би желал да започне с отговора? Благодаря за всички въпроси. The question come around the same area. Може би трябва да започнем наистина с въпроса и необходимото изясняване е, въпроса за бъдещето на е, тези актове. И така, от едната страна МРЛ, от другата страна Делак, няколко души, е, включително председателя поставиха въпроса. Значи, каква е идеята? МРЛ означава напълно, е, напълно отговаря на реформата за банковата рекапитализация, включва всички фондове, включително БАФАС и стълб 2. Идеята на стълб ЕСОП 2. Така че това е нещо, което е необходимо. Много е сериоз, са сериозни изискванията, защото МРЛ предполага 8% отговорност. Много пари. Разбира се, в зависимост с рисковите показатели на банката, но може да е и от 16-18% до преценката на риска, дори стига до 30%. Тоест, мислим за нещо, което е много сериозно сериозно изискване, което в повечето случаи ще е по-сериозно като цифрова стойност е, отколкото ти лак. Това е М. Това са минималните изисквания. МРЕЛ, както каза господин Балц, е, МРЕЛ е гаранцията за наистина е, начина на работа. Именно това е. Вие като с законодатели сте изявили тази воля да имаме МРЛ, което да даде възможност на една банка е, да бъде в състояние да разполага с тези 8%, ако настъпи такъв момент, което е абсолютно необходимо за това, което наричаме бел ин. По отношение на възстановяването и преструктурирането на банките, няма разлика в си е, сумата на големите и малките банки. Е, това е изрично записано, защото МРЛ е идея по втори стълб. Тоест, е, пропорционалността е заложена. Това означава, че надзорникът ще следи за размера на необходимия МРЛ. Так, така, до тук Емрел. Каква е връзката с Тилак? Първо, трябва да помислим откъде тръгва Тилак. Онези, които присъстваха, вие, господин председател, бяхте в Милано на съвета на министрите на финансите Екофин всички министри на финансите отхвърлиха първоначалната идея, така наречения гелак, помолиха комисията да го обсъди само телак, защото джилак не включва капитал. Това е в реформата от последните три години, докато ТИЛАК не включва всичките фондове. Обаче ТИЛАК не включва това, което наричаме БАФАС Тоест, понеже ме питате как ще се развият нещата, Тилак не включва БАФ. Това е първата голяма разлика между ембриал и Тилак. И второ, когато Емрел е обхватно и аз е, отговорих вече на господин Балц. Емрел е, предвижда обхващане на всичко, докато в Тилак идеята не почива на тази идея. Е, е това става дума за е, таван от 2,5 върху основния заем. Е, това е, което е, Европейската банка за възстановяване и развитие и другите банки нямат. Според е, нас всичко може да влезе като бейл-ин, но тук трябва да стигнем до 2,5%. Ако съпоставим двете неща, значи при ТИЛАК имаме а, рискови, а, имаме а, капиталоложение за поемане на риска, което е предвидимо. Така че вземате 16% по МРЛ, трябва да ги трансформирате в обезпечения и съответни отговорности. Обикновено това е под 8% в зависимост от, без да включвате допълнителните е, и основните задължения. Е, така че ТИЛАК се прилага само за големи банки. Мисля, че Елиза Ферера ясно каза е, какви са разликите и разминаванията. Значи първо в размера от една страна 16 срещу 8% отговорност. Бафърс и присъстват в МРЛ, е, няма в е, ТИЛАК. И основното задължение, което влиза в МРЛ, но влиза само с 2,5% в ТИЛАК. Това са основните разлики. Е, До къде ще доведе това? Уместен въпрос. Имаме указания, че значи, говорим при тилак за между 16 и 20%. Мнозина според мен основателно смятат, че трябва да променим този, е, тази сума към 18%, ако 2,5% по тилак се променят. За момента все още не мога да кажа, нито да предвидя как ще се развие това. И освен това, по тилак в момента се провежда проучване за качеството и въпроса е какво е отражението на Тилак за намиране на решение. Това е много ясно написано в техническото задание на Тилак и бе обсъдено много подробно в различните международни формати. Мисля, че това са основните моменти. Може би другите въпроси са свързани за банките, които да бъдат ликвидирани или за, или за Ферейра, отговори госпожа Фаркаш, мисля, получи по-подробен отговор, но ако дадена институция може да бъде ликвидирана в съответните е, технически стандарти RTS, ние ще имаме е, съответни указания за третирането без рекапитализация. Благодаря. Има въпрос. Аз имам въпрос, защото не съм такъв е, е, специалист. Ти каза, че равнището на МРЛ е 8%, но това записано ли е? Защото аз така, както разбирам нещата, това а, тези 8% не са равнището на МРЛ, тъй като има някои инструменти, които могат да бъдат включени в тези 8%, а не могат да бъдат включени в МРЛ. Ако казваш, че МРЛ е 8%, не отиваме ли малко отвъд а, а, първото ниво. Извинявайте, трябваше да бъда по-ясен. Това е 8% на мястото на възстановяването от там нататък е второ ниво, а, а това е инструмент от втория стълб до момента на преструктурирането и възстановяването. Когато се стигне до този момент, банката трябва да има тези 8% за бейл-ин. Преди момента обаче на възстановяването, да, наистина прави сте, това е, е свързано с втория стълб а, и сега от ЕБО. А, само искам нещо съвсем малко да добавя към отличното описание, което ни даде Марио. Отново въпрос на тайминг и на последователност между глобалните предложения за ТИЛАК и за МРЛ и мисля, че както спомена господин Гигол, Добре е да се опитаме да съвместим двата процеса, защото а, отчитаме малкото разминаване във времето. А, предложението за ТИЛАК, както стои то днес, ще ни даде възможност да, го вклю... да включим предложението за ТИЛАК в техническите предложения в днешния им вид. Има някои дребни неща, които би трябвало да разгледаме, като, например, отговорностите и някои други въпроси, но техническия стандарт за МРЛ би могъл да включи предложенията за ТИЛАК, за тези конкретни банки, които са важни от системно гледна, системна гледна точка. Има и технически стандарти, които а, сме оповестили. А, един въпрос, който беше повдигнат е последователността между надзорната оценка и оценката по линията на възстановяването и преструктурирането на банките. Една от целите на техническите стандарти и хората, с които се консултирахме, беше да се предостави методология за последователното оценяване на отделните оценки с оглед на възможността за поемане на средства и ние осъзнаваме, че трябва да съгласуваме това с е, оценката на надзора, което се прави във втория стълб, за да се отговори на капиталовите изисквания е, за целите на а, е, преструктурирането. И накрая окончателното решение за изискванията за МРЛ е свързано с органите, които ще се занимават с възстановяването и преструктурирането. Това е окончателното решение, което е тяхно, но ние се опитваме да им предоставим инструментите, за да може да се съгласуват двата процеса и ще спра тук. Председателя, благодаря за тази комисия. Е важно дали ТИЛАК може да бъде приложен а, с леки корекции на един друг законодателен акт, защото от правна гледна точка това е наистина голям въпрос и бихме искали да го решим, тъй като никога не, ние не се включихме в дебата и аз аз искам сега да се възползвам от възможността да а, обсъдим какви са финансовите основания за числото 2,5. Отговор две неща. Защо а, има разлика в, а, на международната арена? съществуваше опис, опасение, че тези свръхголеми банки ще разпространят заразата и следователно се обсъждаше да се въведат тавани а, с а, простата логика, че а, това ще при, е, причини много по-малко зараза. Откъде идват тези проценти? Това става чрез е, преговори. Ако разгледате графика на Тила, който се оценява, там има две или три изключения, които са до известна степен на, на това равнище. Останалите не ни засяга, те са свързани с, с други законодателни органи и числото 2,5 е за изключенията. Макар, че ние в Европа сме убедени, че по-големите банки могат да бъдат подложени на бейл-ин. Имаме фондовете на международно разнище е, се смяташе, че е по-благоразумно да не се простираме отвъд определени суми. Искам още нещо да поясня въпроса, който споменахте. Това, което се опитвах да кажа, че самото РТС се направи задължително прилагането на ТИЛАК или РТС. Това, което исках да кажа, че процесите, които задават изискването МРЛ като единственото е, е, изискване, е, предполага необходимостта да се отчете изискването ТИЛАК в плана за възстановяването и преструктурирането. Председателят, благодаря. Не знам дали докладчик иска да добави нещо тук или можем да приключим по тази точка. Мисля, че в известен смисъл би било добре да чуем какво мисли комисията по въпроса за рисковете, тъй като ние се позоваваме на различни законодателства Обасявам се, че може да се постигне контрапродуктивност в крайна сметка. Не го казвам непременно. Може би трябва да има някаква оценка на въздействието във връзка с калибрирането. Знам, че комисията а, оповести своето своята оценка на въздействието. Ние говорихме с господин Балс, но аз мисля, че конкретният въпрос, който много ясно представихте, е свързан с задължението, което се поема, но след размяната на становище на равнище на екипа за преговори, може би ще трябва да се е, върнем към е, тези въпроси, за да получим информация по зададените от докладчика въпроси. Ние бихме искали да се върнем на този въпрос, да го проследим много внимателно, за да можем от една страна да допринесем за е, защитата на равнището на пълна съвместимост и същевременно да избегнем непреднамерени послед, последствия от този е, инструмент е, е, чрез добавянето на елементи, които не са напълно съвместими, което може да повлияе и на реалната економика на изискванията за капитал. Естествено, по ТИЛАК е, трябва да се проведе една истинска дискусия, точно по причината, за която вие говорихте. Просто трябва да има инструмент за бейл-ин. Това е един стандарт ние казваме, може да се използват 2 до 5%. Виждам тук Виголар, който се ангажира с по-общи въпроси на а, това начинание а, Базел. Ние трябва да се върнем отново на Тилак и ще оценим как трябва да се процедира. Благодаря ви. Сега можем да преминем към следващата точка, а именно нещо, което а, от оценка на кредитите беше, е, беше публикувано становище на 25 февруари. Тук има, виждам предложение да се включат е, всички тези пунктове в тази точка. Also, всички въпроси свързани с капиталовите изисквания, както и в, е, института и за е, външния институт за е, оценка на кредита. Разбира се, ние разгледахме доклада на Базовския комитет, отговорихме им, е, имахме своите възражения, знаете цялата история около е, този инструмент е, и, и изключение линията и сега ЕБО мисли за евентуални бъдещи мерки по този въпрос, така че отново ще помоля техните представители да ни разкажат как, как стоят нещата. Um, Както вече казах, господин председател, ние имахме правно задължение да осъществим мониторинг доклад за риск, за рисковете в Европейския съюз. То, той стана факт през февруари, изключително експертен доклад, съдържа анализ на базата на извадка от банки, които доброволно предоставиха своята информация на ЕВО от 32 банки, които разглеждахме, 26 предоставиха ни предоставиха доброволно документи. Като цяло докладът, както вече казахте, е, не ви е допаднал напълно, но все пак едно от неговите заключения е, че изключенията, на е, Европ... които Европейския съюз ще прави от съответните изисквания за риска по отношение на капиталите, капиталовите изисквания може да отпаднат по простата причина, е, че е, има значителни рискове в рамките на ЦБА, което които не са отразени в настоящото законодателство на Европейския съюз. С е, споменатите изключения. От друга страна е изключително важно да кажем, че ние също следим е, как настоящата рамка по Базел 2 е, калибрира, така да се каже, привежда в съответствие различни въпроси и в международния контекст. На моменти в международния контекст се действа твърде консервативно, за това. в нашия доклад ние смятаме, че преди всякакви изменения в законодателството и въобще мисли за тях, е, в международните форуми и в е, базълския кръг трябва да се разгледат тези въпроси. Аз помолих базълския комитет да представи нашия доклад на последното заседание на е, комитета, като ние така ясно заявихме какви са нашите желания по отношение на прегледите. И а, това, което се прави като анализ на търговските книги, на трейдинг букс. Това, което ние предлагаме в нашия доклад е международните стандарти да бъдат преразгледани, е, рамките на посивие да, да влезе в общата рамка за трейдинг букс, някои промени да бъдат направени в резултат на промените на рамката и след това Европейския съюз да разгледа отново въпроса за изключението от CBA, което ще доведе до обща рамка за бъдеще, която обхваща рисковете, които трябва да бъдат обхванати, да и включени в съответните разходи за капитали, но които не следва да бъдат негативно санкционирани в търговските книги на банките, което може да има отрицателни економически последствия. За да пестим време, ще спра до тук с моите стъпителни думи така ще имаме повече време за дискусия. Ако имате въпроси, аз с удоволствие ще се спра на по-големи технически подробности. Марио Нава. Благодаря, Марио Нава. Благодаря за CVA е много просто. Как стоят нещата, всички си спомняте историята. Вие като са законодатели се възползвахте от вашите прерогативи за да наложите някои облегчения по отношение на обхвата за економиката. Ние сме наясно, че тези облегчения трябва да бъдат зачитани. Е, подхождаме много предпазливо, няма да предлагаме някакви конкретни изменения, особено като се има предвид, че самия комитет Базел работи за CVA. Може би не толкова далече, колкото вие, но несъмнено е, върват в тази посока. Не смятам, че е разумно да предлагам някакви сериозни ходове по този въпрос преди Базълския комитет да приключи е, работа. Аз нееднократно им казах, е, че ние е, се съобразяваме с техните насоки, но може би ние не сме единствените, които е, искат да се помисли по въпроса за препоръките е, на ЕБО, вие като са законодателни предоставихте възможността да работим с актове по делегация. Сега, тук може да се мисли за по-добро решение, но не това е основното. Въпросът е кога рамката за Credit Valuation Adjustment ще добие международно приложение. Председателят, благодаря. Мисля, че вашите разумни думи прозвучаха разумно. Сега господин Балт. Э, Благодаря, господин председател. Това, което исках да засегна е темата за CVA. В рамките на тристранните преговори беше направено изключение както за нефинансовите партньори, така и за публичните партньори органи. Знаете, че Европейския банков орган беше скептичен по отношение на тези а, изключения и сметна, че те не съответстват на базелските разпоредби. Не, аз също не смятам, че трябва да подкопаваме Базел с такива мерки. Затова ми се ще Европейския банков орган да обясни как смята да процедира по този въпрос. Thank you. Uh... Благодаря. Има ли други колеги да вземат отношение по този въпрос? Ако има, моля, дайте знак. Свен, аз искам да поставя два въпроса относно насоките за разумното заплащане това ли е момента да се занимаваме с този въпрос? Господин председателю, моля да ме слушате, сега ли е момента? Мога ли сега да поставя въпроса? Извинявайте, не ви слушах, казва председателя. Ще повторя на немски. Е, не, не говорим, не говорим, значи, за възнагражденията е, Силви има думата. Искам само да подчертая отново, както каза господин Далас и мисля, че това е духа, в който работи ЕБО. Ние се опитваме да въведем мерки, отчитайки особеностите на положението в Европа. И за малките и средни предприятия, мисля, че комисията, която сега предлага инвестиционен план също няма да е против. Може би е разумно да се помисли за финансирането на публичния дълг, но там ще говорим отделно. Но е, каква е вас, според вас, ролята на ЕБО? Те ли имат последната дума е, след решението на Базълския комитет? Е, по този въпрос ние наистина така, трябва да отговорим на много очаквания, не само от финансовия сектор, но и много малки и средни предприятия и въобще други е, потенциални финансиращи организации. Преди да дам думата на ЕБО, е, казва председателя, има ли други колеги? Е, искам и аз, ако позволите да кажа няколко думи. Разбира се, сме удовлетворени да чуем от комисията такова ясно послание. Ебо, е, може да има различни виждания, което е нормално, но аз искам да попитам, дали да не помислим при оценката на причината за тези компоненти, дали при тази оценка да не отчетем и факта, че е, да речем валутата при е, обмен за търговия е, също има разлики. Дали говорим за долари, за евро, за други валути, дали защото според мен тази мярка до някъде компенсира а, е, така нееднаквите условия и предоставя потенциални гаранции за финансовите рискове, свързани с е, обменните курсове, които е, повечето нямат, защото търговия, търгуват долари, да речем, но се питам дали това не би оправдало в по-глобален мащаб едно една изключителност на европейската позиция. Как виждате вие този въпрос? Лиза. Yeah, I, I the... Мисля, че общата рамка, която беше предложена, как, беше представена както от господин Фаркаш и от колегата Маринава е ясна. Това, което ми харесва тук е, че има една времева рамка, за въпросите, свързани с Базел, защото междувременно трябва да използваме тези инструменти в всекидневието си. Как виждате този времеви хоризонт? Не можем да оставаме е, така в небитието. Благодаря ви. Ще се опитам да отговоря съвсем накратко. Първо, разбира се, това, което ние произведохме е просто един доклад. Това е много е важно да се знае, че сме е, изготвили доклад с, с препоръки за политиката, но това не е документ от законодателно естество или е, с правна сила. От гледна точка на онова, което установихме, за някои от елементите на изложените на риск е, СВА, обикновено се подценява риск в е, книжата на банките. Установихме също така, че банките държат капитал а, в съответствие със своята система за управление на риска. Единствената препоръка, която направихме по отношение на процеса от а, втория стълб, а, беше, че ние установихме, че има национални органи, които вече са започнали да използват мерки от втория стълб, за да решават проблемите с рисковете в законодателната рамка. И това, което се опитваме да кажем тук в препоръките за политиката е, че ако се използва препоръка само свръхрисковете, които които се наблюдават в определени финансови институции, би трябвало да бъдат обект на мерките по втория стълб. Това е препоръката. От гледна точка на глобалния процес, разбира се, не можем да направим прогноза кога ще бъде приключено а, това проучване. А, е, предвижда се това да стане до края на годината за базовския процес и отново, както Марио Нава много ясно посочи, причината е, че сегашната глобална рамка не е а, перфектно калибрирана. Отново установихме в анализа си, че за част от а, а, СВА а, книгите риска е 10-20 пъти даже по високо отколкото изчисленото от банките в техните модели така че има свръхкалибриране в световната рамка и това трябва да бъде проучено. Беше казано и още нещо във връзка с рисковите фактори. Това, което се предлага сега в глобалната рамка, ще даде възможност да се отчетат техниките за ограничаване на риска, за да може те да бъдат отчетени, когато се оценява общия риск за банките. И отново подходът, който предлагаме, който отговаря на предложеното от комисията, е, че съществува рамка, има един глобален процес на преразглеждане в цялата международна общност. Според нас това ще доведе до отново до оценка на риска е, СВА и може да се прецени дали да се приложи новата преразгледана глобална рамка, определено обаче на равнище 1, не на равнище 2. Благодаря, казва председателя. Много малко мога да добавя. Е, CVA е отклонение. И а, вие решихте дали а, взехте решение дали да а, помогнете на, за възстановяването на а, економиката, но поради това, че Европа не зачита глобалните стандарти, а, е, база ги преосмисли, което е много показателно. Това е нещо, което трябва да имате предвид. Е, ако нямаме окончателна цел, не виждам какво а, може да направим сега. Елиса Ферейра попита кога е крайния срок. Към края на годината а Алан Фаркас, Фаркаш, колегата Фаркаш каза, че трябва да се компенсира за съществуването на други рискове. Госпожа Голар по пита за малките и средни предприятия. Това е друго отклонение от Батъл. Мисля, че комисията може да направи на своята оценка на базата на а, не а, потвърдените устни а, сведения, непреките сведения. А, не, ако не се спазят изискванията на Басел, няма да има определени стъпки. И сега да преминем оценката на кредитите и отново ЕБО започваме с тях. Благодаря. Тук е, имаме нещо друго в менюто, много технически въпрос, е, много техническа работа, която трябва да навърши, да извърши ЕБО, е, но не, не противоречиво. Нека да кажем докъде доведохме нещата с предишния си опит. Това е съвместно начинание между Европа, ЕСМА, ние работим в много тясно сътрудничество. е, и издаде един доклад и искам да ви уверя, че ние работим в много тясно сътрудничеството. Всъщност имаме два мандата. Едното е самото картиране и техническите стандарти, които описват много добре този процес. Избрали сме един много прозрачен процес за кредитните агенции и разчитаме на количествените показатели на ЕСМА. Това дава възможност на рейтинговите агенции какво се изисква от тях, а именно много висока степен на прозрачност. Имаме 25 доклада, които показват мотивацията за всеки. В допълнение към този процес, мапинг, който обсъждаме днес, а, ние не съм, аз ще, ще а, е, говоря за този процес в края на бележките си. Приключваме процеса, което ще стане до края на лятото. Има обаче едно основно съображение, по което все още работим. Първо, целта на анализа трябва да бъде много ясна. Задаването на подходящо, уместно равнище на капитала за банките. Целта е да се гарантира нивото на капитала да бъде на благоразумно равнище, което да е съизмеримо с нивата на риска. На второ място трябва да се отчете и че някои законодатели искат да се открие пазара, да се отвори пазара е, с цел да се увеличи конкуренцията между рейтинговите агенции. Това ни а, изправя пред а, труден избор за съжаление, конкуренцията и благоразумността не вървят ръка за ръка. Принцип е, че ако нямате данни, се въвежда марш на консерватизъм. Да зададем пряк пример, конкретен пример. Ако се влезе в пазара и се види, че има по-добър анализ, отколкото анализа на рейтинговите агенции, тогава рейтинговите агенции започват да пускат по-оптимистични оценки. Е, и следователно, е, ние можем да даваме стимули, е, за да предотвратим това, което правят рейтинговите агенции. Повишаването на способността на пазара за рейтинговите агенции е опасно. Може би ще трябва да се направи един преглед, който да бъде малко по-нисък по този начин да се даде стимул на рейтинговите агенции да съберат повече данни преди да излязат със своите становища. Това е рестриктивно виждане, едно компромисно решение, което според мен е единственото разумно решение е да се разработи методология, която да не дава възможност на рейтинговите агенции да избегнат а, тъй наречената първа стъпка а, така че въздействието върху конкуренцията да бъде сравнително а, ограничено. По този начин се смекчават най-лошите видове арбитраж. Следователно, смятаме, че ние сме а, намерили баланса между благоразумието и конкуренцията. И имаме тук една допълнителна е, дилема. От една страна, преобладаващите рейтингови агенции имат много лоша репутация. Последиците на една подобна процедура на мапинг ще доведат до намаляване на риска. В момента работим по решаването на тази дилема с прилагането на качествен подход. Вероятно ще има регулаторно становище по цялата методология, рейтинговите агенции а, промениха а, системата. А, и а, се очаква прилагането на регулаторната рамка. Дилемата, пред която сме изправени, е малко различна в сравнение с корпоративните мерки. Благодаря ви за възможността да а, направя тези бележки. Благодаря, Марио Нова. Аз много малко а, мога да добавя към това. А, изказването на мапинг е много важно за и а, дори по-важно е, че за първи път това ще даде възможност на новите банки да използват а, рейтингите, кои, а, както беше обяснено, ние сме за кохерентен мапинг. А, а, и в законодателството да се включат както количествени, така и качествени елементи а, с насърчаване на конкуренцията. А, също, защото за нас конкуренцията е от а, ключово значение. Благодаря, Петър Симон. Благодаря на колегите за изчерпателните обяснения и за предупреждението, че предстоят конфликти на интереси. Разбирам проблемите ви и благодаря, че обърнахте внимание върху това, че най-вече малките и средни и новите предприятия ще могат да имат достъп до пазара, но в едно отношение според мен няма да е така 486 рейтинга трябва да бъдат тройно А, без да има нито един отрицателен рейтинг, като ако само при един провал броят на необходимите рейтинги расте прогресивно. За да се получи а, тройно А в най-високата категория мапинг, значи ако искала едно предприятие да влезе в най-добрата за вас категория, трябва да представи а, толкова такъв висок брой рейтинги тройно А, какъвто всъщност никой не може да представи. Мисля, че трябва да си помислим по този въпрос. Вие самите казахте, че има и други възможности при едни по а, негативни оценки в бъдеще. Казвате, че ще се включат и някои качествени критерии. Така че трябва да намерим альтернатива на чисто цифровото насъбиране на тройни ата може би 4, да кажем 686 такива рейтинга, плюс някакъва качество, някакъв качествен критерий, за да не стане така, че създаваме монопол в момент, в който искаме да го разбием. Thank you. Uh... Благодаря. Има ли други колеги, които желаят да вземат отношение, да поставят въпроси от представителите и колегите от другите групи? Не, така че отново ще дам думата на Ебо. Аз ще дам думата на колегата, който ще бъде в състояние да даде по-специализиран отговор на съвсем конкретните въпроси, които бяха поставени. Е, въпрос е, е, за известните противоречия, които са свързани с направените изказване. Добре, нека да сме наясно за какво говорим. Тройното А би трябвало да бъде едно определено ниво по дефиниция. Така че ако да, трябва да вземем, разбира се, предвид а, различни възможности. Забравете, 496 банки а, може да се спори, а, но а, не мисля, че това е проблема. Има редица а, малки рейтингови агенции, които имат проблем да набавят необходимите данни. 20, 30, 10, 20, 30 наблюдавани банки е, на проведени наблюдения на данките, които не дават достатъчно основание да излязат с категорично компетентно мнение. Всъщност въпросът е, както каза и моя колега, как да е, бъдем достатъчно конкретни при съответните данни тройното А е единствения случай, когато разполагаме, можем да се опрем на тези данни. Ако се върнем към същото картиране или мапинг, които правихме, и наистина това искаме да направим, единствения въпрос, който сме оставили недоразгледан е тройното А. Е, това е действително въпрос, свързан с мепинга, на който трябва да е, обърнем внимание. Господин Симон, много деликатно е, и важно е за мен това, което казахте. Аз от наша страна мога само да кажа, независимо от резултата, е, че за нас основно и основен критерий е насърчаване на конкуренцията в този сектор. Извинявайте, че продължавам да чувъркам но при по-лоши оценки се вземат предвид както количествени, така и качествени елементи. Вие ги допускате, но само по отношение на тройното А настоявате критериите да бъдат чисто количествени. Нещо, което задължително ще а, доведе до а, последствието, че само най-големите ще могат да бъдат признати. Мисля, че това е недопустимо. Казвам ви го ясно, не можем да приемем такова нещо. На второ място, разбирам, че че за да може да се прецени рейтинговите агенции, доколко са надежни, тя трябва да има определена квота, успешна квота, квота на успешни оценки. Добре, защо не помислите, наред с количествените оценки, да приложите друга летва и качествени оценки тогава вече да, да, да са на лице еди какви си качествени критерии и някакъв, някакъв по-нисък брой общо направени оценки. А, т.е. да вдигнем летвата по отношение на безпогрешността, на надежността на оценките. Това е така на първо четене, което ми хрумва тук, но мисля, че трябва да употребим доста усилия, за да достигнем до альтернативно решение. Това, което в момента мога да ви кажа, е, че е, това, което сега предлагате е монополна, олигополна структура, която ще се утвърждава и това не е допустимо. So, I take the point of... Да вземем повод по повод казаното за конкуренцията. Е, казах, е, е, ако стигнем до 10, може би ще помогнем до една, две, три агенции. Въпросът е, че ние трябва да слезем на толкова ниско ниво, че на практика не вземаме предвид количествените показатели. По, когато говорим за качеството на работата, не съм напълно съгласен. Нашата методология психология почива изцяло на количествени критерии просто се нуждаем от по-малко данни за статистическа достоверност. Е, и е, по дефолт ние имаме 10% като като е, проценти. Нуждаем се от много малко данни е, в това отношение. Това е много по-малко проблематично, отколкото е, тройното А. Но е, това е което мога да ви кажа, но ви разбирам. Схващам е, вашата идея и ще имам предвид. Председателят, давам думата на Свен. Преди всичко трябва да кажа, че напълно съм съгласен с Петър Симон казахте, че сте го отбелезили, се отбелязвате, е, отбелязвате, извинявам се, точката. Какво значи това? За мен това е ясен знак за тревог. Не ми казвайте, отбелязвам, ми кажете какво следва. Ще преосмислите защото когато получите подобна подсказка от парламента, това би трябвало да бъде следващата ви стъпка. Отговор? Мисля, че сигналът е съвсем ясен за ЕБО Очаквахме това, защото, както казах в встъплението си, ние прекрасно сме наясно как стоят нещата. Опитахме се, опитваме се да намерим компромис, така че да въведем известни ограничения по отношение на най-високите критерии за ам, кредитните е, стъпки и тяхното качество. И все пак ще повторя, че количествените данни дават по-лесно възможност да оценим нещата. Но отбелязваме в смисъл ще помислим отново какви да бъдат количествените, качествените критерии, с които да се съобразим. Ам с тези изисквания. Тук сме боравили с чисто а, количествени данни. Председателят а, мис, благодаря и мисля всички сме наясно, Петър Симон и другите с, категорично сме на мнение, че количествените показатели не са достатъчни така че е, нека бъдат взети мерки на пазара на кредитните агенции, защото до сега тук доминираща роля играят три агенции. За нас тук си заслужава да се положат допълнителни усилия, за да се направят тези изисквания приложими, не само на теория. А сега последната точка от дневния ред е, раз, политиката на разумно заплащане. Марио, виждам, че си тръгваш и ти благодаря сега Адам Фаркас и след това Ерун Хойер за направят изказвания. Казваме довиждане на Марио. Благодаря отново, господин председател. Няколко кратки Рителни бележки относно политиката на разумно заплащане. Директивата си CRD4 изисква съобразяване с а, изискванията да не се предприемат изрични рискови действия с цел по-високо заплащане. Тук законодателят много по-добре от нас знае, че изискванията се засилват, като се въвеждат ограничения на връзката между постоянната е, заплата и променливите компоненти, които понякога достигаха 100%. Като цяло е, подобна рамка ще да стабилизира финансовите институции и няма да ги изложи на излишен риск с порочни практики. Във връзка с нашия мандат ние актуализирахме досегашните ни указания за разумно заплащане и продължаваме да работим по тях. На 4 юни приключват консултациите. А на 8 май, следващия месец, имаме публично изслушване. Насоките за някои от тези политики имат за цел привеждане на директивата за капиталовите изисквания 4 в съответствие с изискванията. Основните моменти са свързани с това, коя да бъде фиксираната част от възнаграждението и коя променливата, така че да се стигне стигне до разумни бонуси през октомври миналата година бяха е, публикувани изискванията за заплащанията и ние се съобразяваме с тях с една фиксирана част, която не промен, не се промени, не може да бъде променена. Тук се отчитат и различни допълнителни моменти. Отчитат се и процесите на идентификация на лицата, поемащи риск, като става ясно кой е съответния персонал и е, как стоят нещата с оповестяване на е, възнагражденията. Изясняват се също така условията, при които могат да се свържат определени заплащания с цел дългосрочно оплащане е, до сегашната политика има много сериозни отклонения в различните м, законодателства и съдебни системи като съответно се предвиждат различни възможности за неприлагане на определени изисквания, например на тези по член 92 алинея 2 от директивата за капиталовите изисквания. И все пък правния прочит на изискванията от първо ниво, потвърдени от комисията, се установяват разминавания с сега изискванията. Затова не сме предвидели в насоките изискванията за определени заплащания при по-малки институции. Може би трябва да помислим за по-леки разпоредби в Сиарди. Ние търсим мнението на за, заинтересованите лица относно отражението, кое, до което ще доведе прилагането на тази, тези разпоредни би в пълна мярка до всички. Ние сме на разположение на комисията за всякакви указания и съвети по всички промени трябва да се има предвид и размера на променливата част на възнагражденията. Някои предлагани изменения е, ще отнемат доста време преди да бъдат приложени. За това ние ще помислим как да действаме, като се има предвид, че указанията трябва да бъдат приключени скоро, за да не се стигат до противоречия и да има единно прилагане на принципите за възнаграждение без накърняване принципа на пропорционалност. така или иначе размера на бонусите няма да бъде отменен от института. Ние в момента работим с различните институции за определяне на възнагражденията след нашето становище от октомври миналата година. Ние попитахме от националните компетентни органи информация е, за възможностите за увеличаване на съотношението фиксиран доход, бонуси до 200%. Отсред ние очакваме в средата на 2015 година нови доклади, които да съпоставим с финансовите данни от 2013 година и в края на годината нов доклад за съпоставка с 2014 година. Thank you. Um... Благодаря. Благодаря, господин председателю. Комисията приветства работата, извършена от ЕБО по насоките, които, както беше споменато, сега вече са обект на публична консултация. Тези насоки според нас са важен инструмент, който ще помогнат на надзорните институции да приложат директивата, последователно в целия Европейски съюз. Според нас насоките на ЕБО трябва да отговарят на точните условия от директивата. Насоки за информация не изискват официалното одобрение на комисията. Комисията, разбира се, си сътрудничи с ЕБО във връзка с консултациите. Както всички знаем, текста на а, текста за възнагражденията е много сложен. Има някои въпроси във връзка с тълкуването на някои разпоредби. Беше споменато, че има дебат за това дали ще бъде възможно от правна гледна точка при определени условия, разбира се, да се освободят някои от малките институции от някои правила за възнагражденията. Според нас комисията, директивата не дава възможност за подобни изключения. Очакваме коментарите по време на публичните консултации, което ще бъде важен принос за правилата за възнагражденията. А, на нас ще ни помогнат и външни консултанти. В момента тече търк за подбирането на такива консултанти. Ще докладваме на парламента и на съвета до юни 2016 година. Благодаря. Много благодаря, казва председателят. Елиса Ферейра има думата първа. Благодаря. Бих желала да подкрепя тълкуването, което беше дадено първоначално от ЕБО и а, потвърждението, което чух сега от комисията. Според нас равнище Първото равнище не позволява изключително третиране или а, някакви а, освобождавания във връзка с политиката на трудовите възнаграждения. Искам да изразя от името на моята политическа група силна подкрепа за тълкуване, което следи не само текста, но и намерението на законодателството на равнище едно. А, ние в парламента като с законодател смятаме, че макар, че ще има голям натиск и ние очакваме натиск от различни страни, на а, промишлеността, въпреки това трябва да се придържаме към духа и буквата на текста, свързан с равнище едно, т.е. да не се опитваме да въвеждаме освобождаване в текст, който трябва да бъде оперативен, ясен, затова нашата подкрепа е за първоначалните насоки, така както бяха предложени от ЕБО и ние се надяваме, че окончателният процес няма да се отклони от тази линия, защото в противен случай ще има сериозни проблеми с признаването на правната валидност на текстовете трябва да се отбележат и някои подробности. Принципът на възнагражда, възнагражденията трябва да бъде направен така, че различните компоненти да бъдат много ясни. Затова призовавам да не осложнявате нещата, защото парламента не работи в такъв дух. Председателят благодаря. Има ли други колеги, които искат да си скажат? Свен? Първо, и ние приветстваме а, това, че вие предприехте един всеобхватен под, подход Искам да задам два въпроса. Въпросът за насоките. Очевидно, националните органи не са принудени да ги спазват. Затова ние приветстваме а, вашата идея да публикувате кой се е съобразил с определено правило и да се оповестят също така и причините, защото идеята на насоките е да а, бъдат следвани или да се обясни защо не се следват и се радваме, че вие ще публикувате също така и причините. На второ място Имаше дискусии относно това дали правилата за регламентирането на трудовите възнаграждения на консолидирано и на подконсолидирано равнище, така че те да бъдат задължителни, по този повод ние може да а, кажем, че приветстваме включването на всички, защото иначе ще се получи нова вратичка за заобикаляне на правилата. Искам да повдигна и въпроса за заплащането при напускане. Ограниченията, които са зададени в насоките, мога да ги окачествя като ам, обтекаеми. Причините са толкова тежки, че всъщност тук има а, едно нарушаване на заплащането на при прекъсване на договорите. Това, разбира се, не доведе до злоупотреби, както в финанския сектор, но на нас ни се струва, че ако един служител е направил а, много сериозни грешки, има а, някои обтекаеми формулировки, е, въпреки всичко, те получават доста пари при, е, при, при напускането им. И е, ние смятаме, че би трябвало да се спазват същите морални правила, както и в другите сфери. И бих приветствал вашите правила да станат по-ясни и а, злоупотребата с, с тази, това заплащане при напускане е въпрос, който трябва да се разгледа. Други въпроси? Ако не, ЕВО, благодаря, господин председател, благодаря за въпросите, благодаря за коментарите. Искам да кажа няколко неща. Механизма за обяснение на а, съответствията. Нашата организация е, а, а, има практиката да публикува, дали има спазване на насоките. В някои случаи се а, публикуват и основанията, за да се осигури пълна прозрачност, както ще бъде направени в този случай. Именно за това мога да поема много ясен ангажимент в тази посока. По втория въпрос за прилагането на насоките върху консолидирани групи, напълно съм съгласен. За нас беше много важно да предоставим повече яснота за приложното поле. Ние се опитваме да избегнем вратички. По третия въпрос за а, заплащането при прекратяването на трудовите правоотношения. Искам да кажа, че ние ще имаме много внимателно разглеждане на тези проблеми. Тенденцията е много ясна, именно да се даде възможност отделните институции да имат по-голяма свобода при отлагането на определени плащания, като по този начин се предотвратят големи, изплащането на големите бонуси, независимо от това, че поведението по-късно може да не бъде напълно съответствие с целите на организацията, но това ще го доразгледаме в допълнителната работа, допълнителните работи, ако е необходимо повече яснота, ще я предоставя. Председателя благодаря. Комисията. Благодаря, господин председател. Искам само да добавя нещо съвсем конкретно на втория въпрос на господин Гиголд. Трябва да кажа, че много се радвам на вашия въпрос. Вече ние чухме въпроси от промишлеността, от... Всъщност става въпрос какъв е, какво е приложното поле на директивата. Това е фундаментален въпрос. Според нас а, директивата не дава възможност за изключение от правилата. Тоест, клоновете, които дори да не бъдат третирани като банка, те са част от пруденциалните разпоредби за тези институции. Те би трябвало да спазват дисциплината, също така дисциплината в сектора и други форми, определено Искам да ви благодаря за въпроса. Много е важно а, директивата да не бъде заобикалена по никакъв начин. Председателят благодаря. И вече можем да приключим тази точка. Искам да благодаря на ЕБО, Адам Фаркаш, Маринава, Ярум Койер, Франсуа Гилбер – за това, че допринесоха за тази много интересна точка. Мисля, че ние много полезно обменихме много полезни становища. Следващия надзор ще бъде на 26 май. Може би една кратка а, пауза в очакване на комисарите а, Московиси и Добровски. Уважаеми колеги, мисля, че можем да започваме. Най-сърдечно казвам добре дошли на заместник председателя на Европейската комисия Добровски и господин еврокомисарям Пьер Московиски, Московиси, е, които се срещат с нашата комисия в рамките на економическия диалог с комисията по въпросите на европейския семестър в един критичен повратен момент от европейския семестър между економическия пакета за економическия надзор, който комисията представи в края на месец февруари и новия цикъл с новите насоки за економическа политика и заетост. Те също вече бяха представени. Е, сега е, се работи по конкретните препоръки по страни, в които е, комисията излиза с препоръки, а държавите членки предоставят своите програми за развитие и национални резултати. Забелязвам първи стъпки на нов по-сближаващ е, е, економически подход от страна на комисията. В годишния преглед на растежа комисията излезе с ясно послание в триъгълник е, инвестиции, структурни реформи, данъчна консолидация. Всички тези въпроси са разгледани по-подробно от насоките за е, економическо развитие и заетост. Едновременно с това досегашните мерки отговарят на тази ориентация. Те отговарят е, и на иновационната насоченост и новите елементи в тълкуването на прилагането на разпоредбите на пакта за стабилност по по-конкретно съобщението посветено на гъвкавостта. Едновременно с това има и една по-сериозна сигурност относно прилагането на правилата и подхода на комисията за спазване на тази линия в рамките на наличните до сега инструменти е, всички знаем, че се работи по този въпрос. Въпросът е как можем ние да подобрим инструментите, с които разполагаме, но се забелязват първи знаци за напредък. За това благодаря за вашите усилия и мисля, че без бавене следва да започнем като дам думата на е, господин комисаря Домбровски, след което ще чуем и господин е, Московиси. Имате по 10 минути, като начало господин Домбровски. Уважаеми господин председателю, уважаеми членове на Европейския парламент. Преди всичко позволете да изразя благодарност за поканата за участие в економическия диалог. От името на комисията категорично мога да заявя, че отчитаме изключително важната роля, която Европейския парламент играе при изграждането на европейската економическа и социална политика на ЕС. и За нас економическия диалог е важен принос към принципите на демократична отчетност в процеса на по-тясно по-тясна координация на европейските политики. Що се отнася до економическото положение в, економически, в Европейския съюз за първи път от 2007 година, очакваме всички 28 държави членки да отбележат, отбележат развитие с положителен знак и растеж. Е, е, това бе споменато и в нашите зимни економически прогнози. Разбира се, през последните няколко месеца ние е, ще следим как ще се развият нещата в Гърция, например, там се наблюдава известна несигурност по отношение на устойчивостта на процеса, но нашата економическа прогноза от зимата сочи, че економическия растеж се завръща в страните членки. Е, въпросът е обаче, че възстановяването тече твърде бавно е, то е все още слабо и все още не действа достатъчно бързо и не, се, не, се, не води до достатъчно бързо разкриване на работни места. Има и положителни признаци в трудовия пазар, економическото развитие и структурните реформи, проведени от редица държави членки, дават своите плодове. Очакваме намаляване безработицата през 2016 година, макар че е, вероятно и тази година ще отбележим известен резултат. На този фон на слабо възстановяване е, на 25 февруари комисията излезе със своя пакет за економически политически наблюдение, което вече е отразено в годишното, годишния отчет за растежа през 2015 година и това се отразява и на нашата политика. Три са основните послания, които можем да изведем от пакета от февруари. Първо корекция на и економическите, макроекономическия дисбаланс в редица държави членки бележим успех, но все още не навсякъде. Изпълнението на държав, препоръките по държави от 2014 година в някои случаи става частично и недостатъчно бързо, но очевидно е във всички случаи, че трябва да продължим е, по този път, гарантирайки отговорна фискална политика. Другото, което забелязваме е, че структурната политика е важна не само за корекция на дисбалансите, но и за стимулиране на потенциалния растеж, а също и за разрешаване на някои проблеми, които възникнаха или се задълбочиха по време на кризата. По-конкретно в връзка с пакета за економическия надзор. Първите доклади отчитат економическото развитие, политиките и оставащите предизвикателства пред държавите членки, както и в цялата еврозона. 16-те е, държави членки, които са обект на подробен преглед, също се разглежда економическият, макроекономическият дисбаланс. Преди а, Три месеца по-рано представихме националните препоръки в, от, отколкото обичайно в рамките на европейския семестър, така че да можем да ускорим диалога и с правителствата и за управлението и с социалните партньори от държавите членки. Е, оценките на националните доклади във връзка с изпълнението на препоръките от 2014 година е, сочи, че около 40%, е, 42% е отбелязан успех, като 8 до 2% имаме пълно приложение и сериозен успех. От друга страна, ограничен или липсващ напредък е отбелязан по около 36% от конкретните препоръки по страни. Е, второ, за фискалната политика е, оценихме съответствието на държ... поведението на държавите членки с пакта за стабилност и растеж и е, през ноември, специ... като обърнахме специално внимание на страните с по-голям риск и като тук специално говорим за Италия, Белгия и Франция. Анализите се базират на прогнозата от зимата на 2015 година, като комисията отчете възможностите за, за постигане на съответствие с пакта за стабилност и растеж, отчитайки от основните фактори, като растежа, структурните реформи и и инфлацията е, установяваме, че нито за Италия, нито за Белгия не са дадени гаранции за Франция. Можем да кажем, че са необходими още усилия, както в фиксалната, така и в структурните реформи и съветът прие нови препоръки за корекция на бюджетния дефицит до 2017 година и спешно да ам, положи усилия за повишаване на брут, растежа на брутния вътрешен продукт с 0,2%. Френско твърди тази готовност и работи по въпроса. Препоръката за Франция и е, изисква също така привеждане в съответствие на е, капиталовите изисквания. Това ще бъде следено редовно. През пролета в рамките на европейския семестър ще направим нов преглед по страните и в съответствие с новите прогнози, както и националните програми. Ако усилията за реформи се окажат недостатъчни, ще предприемем съответни действия. По макроекономическия дисбаланс редица държави членки постигат успех при корекциите им, но в някои държави членки все още има проблеми. От гледна точка на нашите проверки, да си желая да се направи повече за повишаване на конкурентоспособността и отчетността. Но все още не е направено достатъчно за стабилизиране на външния дълг. Освен това, излишъците в някои случаи не отговарят на националните изисквания за, за инвестиции, което изисква сближаване на фискалните политики. И след това националният дълг в някои страни трябва да, допри, да, работ, да бъде обект на по-сериозни усилия. Франция, Италия, България, Холандия, Португалия и Харватска отбелязват специално за мониторинг за дисбаланса за Харватска и Франция са взети решения през май да се вземат стъпки за съответна процедура, която ще завъси, зависи от националните програми за реформи и ще се види дали не се стига до из, прекомерен дисбаланс. Какво следва? През април държавите членки ще представят своите планове за политики и национални реформи и тогава комисията ще излезе с предложение е, за препоръки по страни 2015 през месец май за европейския семестър и за е, повишаване стабилността на Европа, трябва наистина да работим сериозно, за да преминем това изпитание на национално и европейско ниво, за да се върнем към устойчиво развитие на економиката и заедостта. Още веднъж благодаря за поканата е, и с интерес очаквам вашите въпроси. Председателят, благодаря господин Домбровски. Сега Пьер Московиси. Uh, уважаеми господин председател, уважаеми е, е, депутати, уважаеми колеги, благодаря ви за участието, да взема участие в този економически диалог. Много се радвам, че се връщам в този в тази комисия за изслушването на а, по проблемите. Може би трябва да направим нещо повече. Винаги е добре а, и ние много се радваме, когато се явяваме тук пред а, тази комисия. Тези срещи са от много голямо значение за демократичната отчетност на решенията, които се вземат в европейските институции. Това ни дава възможност да законодателстваме по-добре. Това е свързано с основните стъпки в европейското полугодие. позволете ми да кажа няколко думи за фискалната част на пакета, който беше обсъждан в Екофин през март. Комисията предприе стъпки Франция, Италия е, и Белгия. По отношение на Франция, комисията предложи един съвет, е, който да предостави нови е, препоръки за държавите, които, както знаете, имат а, а, определен срок а, за да приключат с а, дефицита си до, 2015, до края на 2015 година. А, има различни разпоредби и това е ясно за всички, че една корекция на свърхдефицита през 2015 година вече не е възможна. Също обаче, Комисията работи по въпроси, по актив, ефективни действия, действия свързани с преразгледаната методология след последния съвет. Нямаме данни, че Франция не е изпълнила политическите си задължения за периода 13-14 година. Резултатите за 2014 година бяха определено по-добри по отношение и на комисията, и по отношение на Франция. На базата на тази препоръка от 10 март Франция би трябвало да предприеме допълнителни мерки, които са от 0,2% от БВП за тази година и имаме срок, включително и френското правителство. Този срок е 10 юни, както беше казано от заместник председателя на комисията. Ние работим в тясно сътрудничество с френското правителство, които спазват ангажимента си и да спазват думата си. В тази нова препоръка уточняваме че усилието за бюджетна консолидация би трябвало да продължи и в 2016-2017 година с до 2017 година. В случая с Белгия, Италия и Финландия комисията смята, че откриването на ЕДП не беше умислено. Белгия и Италия не, очак... не се очаква, че ще могат да се справят с бюджетното усилие в традиционния процес, ако се спазва правилото за дълга в 2014 и 2015 година. Въпреки това, за двете държави комисията отчете два фактора, които ни се струват уместни. Първо, економическата ситуация беше неблагоприятна, с нисък растеж и на второ място се правят усилия за спазване на средкосрочните цели. На трето място очакването на ефективното прилагане на структурната реформа за да може да се засили растежа, за да може в по-дългосрочен план да се подобри ситуацията с публичния дълг и в този дух именно ние работихме по проектите за тези държави. В случая с Белгия дефицита отчете нарушаването на правилото за 3%. Заключението беше, че това е временно за Финландия. Идеята е да се наруши 60 граница през 2015 година. Това нарушаване беше обяснено с финансовата подкрепа на Финландия за финансовата стабилност, например приноса към ЕСМ, също така информация за нарушение на тези критерии през 2014 година се появиха след окончателното приключване на доклада. Очакваме фискалните данни на финландските да, ни Позволете ми сега да ви представя основните констатации за 16-те държави, които бяха избрани за задълбоченото задълбочение. Франция, Италия, България, Германия, Италия, Харватия, Португалия, Румъния, Швеция и Обединеното кралство имаме възможност да получим много добра идея за проблемите в различни държави, дисбалансите, предизвикателствата и начина по който те се развиват. Разработват се няколко аспекта. Искам да откроя няколко тенденции. Първо, продължават основните външни задължения и балансирането е само структурирано. Също така има високи а, излишъци в сметките. На трето място, независимо от схемите за конкурентоспособността на разходите, има проблем в редите държави членки. На последно място съществуват опасения за високото равнище на частния и публичния дълг в редица държави членки. Дисбалансите които а, изпитват а, тези държави членки, са от различно естество и различна тежест и реакцията чрез политиката, която трябва да се разработи от а, държавите членки, би трябвало да отговаря на конкретните потребности на всяка държава от гледна точка на резултатите. Пет държави Франция, Италия, Харватия, България и Португалия е, имат е, тежък е, микроекономичен дисбаланс и за тях е необходим мониторинг. Франция и България имат напредък в сравнение с миналата година, докато за Португалия за първи път влиза в макроекономическа процедура на дисбаланс след един процес през 2014 година. Италия и Харватия поддържат същия, същото положение, както миналата година. Трябва да се отбележи обаче, че в сравнение с миналата година Словения деескалира от свръх дисбаланс до дисбаланс баланс, което означава, че процедурата може да върви в двете посоки. За Франция и Харватия комисията ще решава през май по въпросите за свръх дисбаланса. Очакваме също така ангажименти за засилване на реформите за другите три държави Италия, България и Португалия. Комисията ще се ограничи с конкретен мониторинг на този етап. Три държави в еврозоната Испания, Ирландия и Словения изпитват макроекономически дисбаланс, за които е необходимо решително действие. За тях също така ще бъде въведен конкретен мониторинг, както беше направено и миналата година. Трябва отново да се отбележи, че в Словения ние решихме да намалим нивото на мониторинга. Германия и а, а, Унгария са в ситуация на микродисбаланс, Унгария положението е същото, както миналата година. В Германия има ескалация в сравнение с миналата година по някои макроекономически причини. Останалите 6 държави Белгия, Холандия, Швеция, Финландия, Обединеното кралство и Румъния имат макроекономически дисбаланс в контекста на европейското 6 месече Първите пет държави са на същото равнище, а, както миналата година, докато Румъния а, за първи път а, напълно е интегрирана в стандартния пълен а, цикъл на мониторинга. Комисията оценява ситуацията в отношение, по отношение на националните програми. А, и а, комисията ще излезе в началото на май с документи и предлага на съвета да издаде а, препоръки за всяка отделна страна за прилагане на по-фокусиран подход, отколкото в миналия кръг. Също така, там където е необходимо, ще бъдат прияти други крачки. Позволете ми да подчертая значението, което придавам на размяната на мнение заедно с вас моя задача и мое задължение е да се очитам пред вас във връзка с моя портфел а, и а, това да бъде направено в един а, демократичен контекст а, и се надявам, че ще мога да отговоря на вашите въпроси по а, удовлетворителен и изчерпателен начин. Благодаря много. Благодаря и на еврокомисарят Московиси. Сега въпроси и отговори имаме кратко време, имаме двама заявили желание за участват. Моля, съобразявайте се с факта, че не разполагаме с много време и моля, бъдете кратки. Марко Свебър. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, бъл, уважаеми господин заместник председател на комисията. Благодаря за вашите е, изявления. Спазването на изискванията на пакта за стабилност и растеж и дебата около това спазване, е, както и решенията на комисията по този въпрос са изключително е, важно и твърде политическо събитие. Мисля, че въпросът, който трябва да обсъдим е дали при е, прилагането на правилата комисията прави обективна оценка, след като е, дадено, е взето политическо решение в съвета. Функционира ли този механизма? Предишният комисар Оли Рен през 2011 година е, създаде позицията на главен економически анализатор в комисията. Това е така независим орган, който, чиято задача е да контролира прилагането на правилата на пакта за стабилност и растеж. Мисля, че това е много добра така база за вземане на решение от страна на комисията. Обаче тези анализи би трябвало да се оповестяват, за да може обществото само да добие впечатление дали действително изискванията на факта се прилагат. И от тук моят, моят въпрос. Какво сочи анализа на главния економически анализатор за тази година? Възможно ли е този анализ да бъде публикуван и как гледате на бъдещата роля на този главен анализатор? Говоря с оглед на повече прозрачност в работата на комисията. Thank you. Благодаря. Господин Московиси, преди всичко искам да уверя господин Фербер, че решенията взети от комисията се градят на изключително обективна база. Е, вярно е, че е, съгласно член 6 ние имаме изрични правомощия и бихме могли да вземаме самостоятелни решения, но не така реши господин е, председателят Юнкер, който настоява да се вземат решения от целия колегиум. Така че тези решения а, се вземат единодушно, подчертавам единодушно от колегията. Това е много важно и трябва да бъде подчертано, защото нашето желание бе да прилагаме правила сериозно, коректно, отчитайки положе, обективните дадености, обективното положение в различните страни. И мисля, че очерталите се от такава развитие, развитие посочва, че ние не наистина имахме право, защото цифрите го сочат и второ, решенията взети от февруари бяха съвсем премерени. Държа да го подчертая. За останалите е, неща ще кажа, че ние работим така, че да постигаме резултати. Е, но е, това е и общата нагласа на генерална дирекция ЕКФИН, когато, например, се предприемат активни действия. Е, именно тази дирекция, абсолютно независима, между другото, от, от еврокомисарите, предложи своята, своите резултати, на които ние стъпихме. Сега, решенията ни са публични. Разбира се, стенограмите е, не са, но ето за това заставаме пред вас с господин заместник председателя на Европейската комисия, за да отговорим на всички ваши въпроси и да няма скрито покрито. Сега Елиса Ферейра. Е, ще говоря на английски за по-бързо. Благодаря много за този диалог. Е, искам да се спра на два въпроса. Единия е идеята за макроекономическите дисбаланси. Искам да припомня, че макроекономическите економическите дисбаланси включваха и анализ за действието на различните държави членки. Не само отделната държава членка, но и връзките между държавите членки по отношение на отражението на хоризонталните политики и ефекта на преминаване от страна в страна, което някак си се забрави при анализите. И сега ставаме свидетели на известно дублиране включване в процедурата на свръхдефицит, като се говори отново за все за едни и същи неща. Това не е единствения елемент, който трябва да вземем. След това структурните реформи, третия стълб, крайно време е комисията да преразгледа идеята за структурни реформи. Дори името ми се струва вече малко изхабено е, и поражда политически проблеми. Може би трябва да потърсим друго име. И мисля, че е крайно време да се вгледаме във всяка държава членка и да променим системата. Но структурни реформи да, но те и се нуждаят от срок, трябва да бъдат предложени от държавите членки в тесен диалог с комисията, е, трябва да се отчита реформата на съдебната система, иновациите, образованието, обществената администрация. Нуждаем се от нова идея за диалог за по-информирани конкретни препоръки по държави, ясни и хармонизирани, с срокове. Това са само два компонента, които според нас много ще подобрят качеството на макроекономическия менеджмент. Господин Домбровски, благодаря за въпросите. Първо, по анализа на макроекономическите дисбаланси. Мисля, че един от резултатите от е, европейския семестър бе, че държавите членки все по-често разглеждат своята макроекономическа политика като част от цялото и поотделят все по-голямо внимание на ефекта на преминаване на определени явления от една държава в друга. Въпросът за текущия, баланса по текущите сметки и балансите и дисбалансите са различни в отделните държави членки, не непременно еднакви на европейско ниво но е, се е, отчита политиката, която е една държава членка провежда с отражението и в другата държава членка. Това е важно. След това структурните реформи, как да подобрим е, структурните реформи по страни и диалога с държавите членки. Наистина, в този европейски семестър ние променихме общо взето сроковете, графика, на е, европейския семестър, за да дадем място за повече диалог и повече дискусии е, ние из, изтеглихме докладите по страни с 3 месеца, за да имаме повече време за обсъждане с държавите членки и социалните партньори в тях и да постигнем надяваме се по-балансирани конкретни препоръки по страни, които да съдържат препоръките за структурни реформи в държавите членки от комисията, а също така и да подобрим отговорността за конкретните препоръки, защото много често м, имахме слабо изпълнение препоръките не се изпълняват достатъчно добре, така че ние се нуждаем от сериозен напредък за препоръките от 2014 година. Така че ние променяме процеса на европейския семестър, за да имаме възможност да постигнем едно по-балансирано решение. Благодаря ви. So if I correctly understand you... Ако правилно ви разбирам, вие ще дадете възможност за включването и на други сфери, правосъдието, публичната администрация и ще предвидите бюджет за тях в препоръките за конкретните държави в процеса на коригиране. Е, всъщност има в момента препоръки за конкретните държави, които включват е, независимост на, преди, на правосъдната система. Именно за това европейското 6 месечи доточава предимно върху макроекономически въпроси или ефективността на публичната администрация или на съдебната система е, понякога е по-лесно за решаване от економическото развитие развитие и това е част от съображенията. И вече има някои препоръки в тази насока. Председателя, да, това, което предлагате е уместно. Берт Луке. Благодаря. Господин комисар, имам въпрос във връзка с тренира... третирането на Франция в европейския е, семестър. За трети пореден път е, се дава отлагане на Франция да коригира своя дефицит. А, лично аз не мога да се сетя по кое правило се взема това решение. Струмва ми се, че комисията има прекалено широко поле за преценка и решение за това кога може да се предостави е, отлагане на дадена страна, кога може на структурните реформи да се гледа като на уневиняващи обстоятелства и е, да, да, да, да удължава срока с е, две години, казвам за пореден път, за пореден трети път. Затова искам да ви помоля да се опитате да убедите нашата комисия и парламента, че не вземате решенията си по политически симпатии и произволно. А, може би това има и връзка с въпроса на господин Фербер. Можете ли да публикувате а, критериите, които имате, предварителните критерии, които имате по отношение на реформите и какви са последващите критерии, по които оценявате дали тези предварителни критерии са а, изпълнени, за да знаем за какви мерки става въпрос, какви са а, предполагаемите ефекти от тези мерки и а, какъв е действителният ефект от тях. Нека припомня, че ирландският финансов министр в едно свое изявление рекламира Ирландия, каза, че т.е. възрази, че Ирландия би трябвало да получи също така гъвкави отлагания, също като Франция защото иначе други страни от субективна гледна точка смятат, че след като Франция се пипа с кадифени ръкавици, трябва и те да бъдат пипани с същите ръкавици. Това е въпросът ми. Благодаря. Съвсем накратко връщам се по начина, по който беше взето решението. Има данни, че от 2015 година насам е напълно невъзможно Франция да се върне към 3% дефицити. Констатацията е какъв, какъв вид решение трябва да вземем. За да вземем тези решения, комисията смята, разглежда четири неща. Първо, имаше ли ефективни действия през 13-14 година отново на базата на независими проучвания беше заключено, че няма ефективни действия. Резултатите за 2014 година потвърждават това съдновище. Ако няма ефективни действия, тогава вече се задействат автоматични а, е, санкции. Втория въпрос е а, е, структурната реформа. А, е, напомням това, което беше взето а, едно засилване, степ-ап по отношение на Франция и същевременно ще има и една процедура на свръхдисбаланс, която нямаше да се задейства, ако а, поведението на Франция не беше убедително. Третия въпрос са а, ангажиментите за 2015 година правдоподобни ли са? Имаше ангажимент, който беше поет от Франция 0,5% намаляване на дефицита през 2015 година. Ние много твърдо държим на спазването на този ангаж... ангажимент. Много е ясно, че Франция се ангажира с това. И за 2017 година се предвиждат усилия в тази сфера. Решенията, които отново бяха взети, единодушно в комисията, които включват всичките елементи, които вие за което говорихте. Всъщност това е много взискателно изискване. В никакъв случай не меко. Франция трябва да представи една правдоподобна и внушаваща доверие програма на реформи. Това са много взискателни условия условия Франция трябва да прилага правилата на договора съвсем точно и прецизно. Това е казано. Председателя Севи Голара. Благодаря. Искам да коментирам това, което беше казано, но няма да го направя, защото това вече е свършен факт. Аз много добре разбирам причините, които бяха казани кой, е, във връзка с реш, е, решението с консенсус на комисията, но а, искам да се върна на нещо друго обаче. Макроекономическия дисбаланс. Това вероятно най-важният е, елемент в програмата от 6 мерки. Ние всички работим заедно по макроекономиката, и вашата презентация според мен беше едно продължение на национални монографии. Каква е ситуацията в еврозоната, как може да се позиционирате, както каза Марио Драги и мисля господин Добровски, че ще бъде а, важно а, да ви помоля да ми кажете как ще използвате този инструмент на контролирането едновременно и на дефицитите, и на излишъците а, какво е становището за рисковете, които може да проистичат от това. Вие каз... говорихте вчера, че гръцката ситуация е а, много сложна и това наистина много меко казано. Както знаете, в европейския семестър ние всъщност се опитваме да имаме поглед върху економическата ситуация и да разгледаме както фискалните, така и макроекономическите аспекти на дисбаланса в економиката и да се постави това в по-широк перспектива също така да се е, да има един е, съвместен документ за еврозоната с съответните развития. Ако разбрах правилно, въпросът ви беше свързан с, с един е, поглед е, върху европейския семестър като начинание във връзка с казаното от господин Драги. Ние съвсем определено е, отчитаме тези коментари и позицията на господин Драги, защото смятаме, че тя е много важна и ние смятаме, че се прилагат правилата и че това е важно за доверието към Европейския съюз и по-специално към еврозоната, където държавите членки имат обща валута. Важно е също така да се засили ефективността или да се гарантира ефективността на паричната политика във връзка с това, което прави Европейската Централна банка. Във връзка с това една допълнителна бележка. Знаем, че ЕЦБ се ангажира сега с количествения Съжалявам, господин комисар, не разбирате това, което казвате. Аз всъщност не говоря за конкретно решение на ЕЦБ. ЕЦБ иска да има различно становище. След вашата презентация нямам чувството, че вие имате общ поглед върху това. Не става дума за позицията на ЕЦБ. Съжалявам, а, всъщност Драги направи много конкретни предложения за европейски семестър. По повод на този общ поглед, както казах, нямахме само доклади за конкретната страна. Имаше доклади, които а, имах един по- широк подход върху еврозоната и върху Европейския съюз. Важно е да има такъв общ поглед. Определено обаче ще взема предвид коментарите на депутатите с оглед на по-силен акцент върху прегледа на еврозоната и конкретни становища по отделните страни и ще взема предвид това. А, колегата Лопец. Благодаря, господин председател. тук в нашата комисия а, и другаде а, изявявам позиция, която не съответства на вашата. Вие говорите за растеж, за структурни реформи. Това е пакет, който може да проработи положително, ако се прилага по друг начин, но комисията не го прави. В своя анализ вие говорите за условията във всяка отделна страна. Нека и аз да кажа за Испания, която е добър пример в сравнение с някои други страни. В Испания, както и в повечето развити страни, вътрешното търсене е основния фактор за формиране на БВП. В Испания на него се падат 98%. Ето защо економическото развитие трябва да се крепи на вътрешния пазар, на засилване на вътрешното търсене. Това обаче се сблъсква с описваните от вас структурни реформи. А, потреблението се спира от два фактора. Недостатъчен достъп до финансови средства и до кредити и на второ място недостатъчни доходи, т.е. спадане на реалните доходи. 77% от испанските домакинства се издържат с месечни заплати и държавни помощи. Когато те намаляват, намалява и вътрешното търсене. Още повече е, с оглед на факта, че има и висока безработица. Ето защо е необходимо да се повишат заплатите и социалните плащания за хора, които имат нужда от тях. Необходимо е да се подобри е, конкурентоспособността на предприятията чрез намаляване на техните разходи намаляха а, е, разходите за единица продукция в Испания, например, но парадоксално износните цени не намаляха. По този начин само маржовете на печалбата се увеличават. Председателят прекъсва ораторката. Последно изречение. Една нова економическа рамка изисква повишаване на месечните възнаграждения и на социалните плащания. Моят въпрос към комисията е ще направи ли съответните препоръки в тази насока нещо, което съответства и на изискването на господин Юнкер. Uh, well, uh, so, uh... И така, uh, в основни линии вие попитахте за това как да стимулираме търсенето в нашата економика. В, е, е, има, тук има два компонента в економическата политика. И като гледаме приоритетите на економическата политика, отразени в годишния обзор на растежа. Първо, във връзка с това, което предлагаме, разбира се, за търсенето. Е, е, да, наясно сме, че положението в държавите членки е различно. Има държави членки, които имат повече пространство за данъчни маневри, други е, по-малки, трети въобще нямат. Това комисията отчита и през миналите години го отразява в своите препоръки и в досегашните така, схеми на разсъждение винаги се отчита, че трябва да стимулираме, да дадем тласък в това отношение. И все пак това не може е, да става без да отчитаме положението в държавите членки, така че да не се окажем в крайна сметка в положение на финансова нестабилност така че е, е, причината в редица случаи е, че държавите членки са отстранени от финансовите пазари. Така че не искаме е, да се стигне до финансова криза явление второ. Но гарантирайки финансовата стабилност, ние също така постепенно отваряме по, мя, повече място за стимулиране на е, различните ем, компоненти на економиката. Може би това не се отнася в еднаква степен за всички държави членки, но за някои със сигурност. е, е, е, е, Гиголд. Няколко думи от мен, господин комис... евро... Е, господа еврокомисари. Говорим за различните фискални позиции на държавите членки. Моето усещане е, че вие не очитате по подобаващ начин фискалните усилия на различните държави членки, така че вие, ем, така да се каже, размахвате пръст за 3%, но понякога много трудно може да се намери държава член, която напълно да отговаря и да изпълнява изискваните финансови усилия. Не мисля, че отчитате това. И освен това, по повод казаното от господин Фабрас, е, е, както господин Вайдман предложи, има предложение от правителството да има независим финансов, фискален орган за обективна оценка. Защо комисията не предприеме тази препоръка? много дебати на с държавите членки се провалят поради а, дефицита за дълга и изискванията поради пропуски в макроекономическите дисбаланси. Комисията не прави нищо за държави с сериозен излишък предвид тяхната търговска позиция. И за това, господин Московиси, Искам да попитам, ще преосмислите ли тази позиция по отношение на Германия? Ние имаме сериозни излишъци в, по текущата сметка, но не виждам как ще санкционирате Германия за стимулиране на националните инвестиции. И накрая искам да попитам пакета от два а, законодателни акта, който насърчава а, съобрат привеждането в, в съответствие, не съдържа нищо за истински одит в тази бъркотия ставаме свидетел на подобни действия в гръцкия парламент за търсене на отговорност. Как ще гарантирате прилагането на този пакет а, а, и в други държави членки, където не забелязваме да се прави такъв одит? Пред, отговор. Преди всичко по е, усилията за бюджета трябва да отбележим, че днес е, всички страни от еврозоната, с изключение на две, е, е, вече изпълняват е, не, не стигат до 3%, 3%. Така че техните номинални сметки не са не са съобразени. Да речем, някои сочат за до година цифри, които ще дадат възможност да постигнат резултат. Но всъщност голямото притеснение е обществения дълг, държавния дълг. Сега, за макроекономическите решения, вероятно сте забелязали, че комисията на няколко пъти отбелязва готовност да подпомогне страните да отбележат напредък. Страни като държави, е, като Франция, Националния план за реформи не предвижда възможност да се изключи, да се отиде и по-далече. Това е процедура, за е, извънреден, за свръх дисбаланс. Е, това предполага съответно амбициозна програма, която да бъде представена на комисията. За държавите с излишък, е, вие отбелязахте друга голяма мощна държава и Германия също има свръхдефицит, да, да, свръх, да, да, и е в дисбаланс, голям свръх излишък има. И когато говорим за дисбаланс, това е също дисбаланс, макар и от по-друго естество, с много сериозен износ едновременно страна не се постига баланс така че трябва да повторим и да дадем възможност на Германия да препотвърди своя план за инвестиции. Необходими са наистина такива инвестиции. И това второ. И трето, можем да проследим какво се прави в страни като Гърция, но препотвърда казаното от колегата целта в Гърция е конструктивно при зачитане на правилата и поетите ангажименти се прави именно тази стъпка. Но това, което чуваме и очакваме е, са е, действия и то конкретни реформи, не просто действия. Сега Марко Вали. Grazie anche ai due commissari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 visto che la situazione è drammatica. Инвестиции над тези 3% в две страни, Гърция и Италия, ситуацията е драматична. Не е достатъчно социалното осигуряване, ширят се бедност, маргинализацията на хора продължава, а с тези страни не могат да направят нищо по въпроса за социалната сигурност на своето население. Okay, um... Добре, всъщност е, <laughs> се събраха доста въпроси. Първо, мисля, ясно е, че присъединявайки се към еврозоната, съответната държава членка се присъединява е, към тази валутна общност и, ползва, и има възможност да използва обменните курсове като лост за влияние върху економиката. Мисля, това е пределно ясно за всички държави членки от еврозоната. Мисля, че това е, така да се каже, АБВ-то на, на <clears throat> тази дейност, но очевидно трябва да продължим да работим за подобряване структурата, структурата на економическия и паричен съюз. Знаете, че Неодавна подновихме обсъжданията, започвайки с неофициално обсъждане по време на Европейския съвет през февруари и в момента се работи по втора група от доклади на председателството с конкретни предложения за търсене на решение на проблемите в еврозоната. Може би е, процесът ще протече на два етапа. Е, първо е, ще обмислим какво може да се направи сега в рамките на действащия договор и един втори по-дългосрочен подход, който който ще от отчита и ще се прилага в един по-дългосрочен план в условията на евентуална промяна на договорите. Що се отнася до свръхизлишъка за Германия още през 2014 година, в препоръките за Германия този въпрос се поставяше и както знаете, Комисията много внимателно следи тези неща в подготовката на тази годишните препоръки, особено като се има предвид е, че има сериозен, да речем, е, свръх излишък в Германия, около 6% от брутния вътрешен продукт. Защото трябва да отбележим, че Германия още преди 10 е, години приложи много сериозни реформи, чието плодове берат сега и ето това са резултатите. Това е което мога да кажа за Германия. Сега Сотириус Зарианопулос. Се δύο Епитропус на σχολιάσουν και να... Искам да помоля двамата комисари накратко да се спрат на следните въпроси. Към момента Европейската комисия като член на тройката или както наричаме там тази инстанция преговаря с гръцкото правителство, както Европейската комисия, така и гръцкото правителство което а, уважава, разбира се, европейските институции, преговарят много интензивно. Искам да попитам. Комисията отново изисква да се намалят а, заплатите и пенсиите, да се проведат сериозни съкръщения и да се увеличи данъчното бреме за населението. Това ли наричате вие конструктивен диалог? Да, конструктивен е, но само за представителите на едрия капитала, не и за хората в страната. На 23 февруари уж беше постигнато споразумение. И питам, смятате ли че а, е, това е, представлява нов меморандум, попис, подписан с гръцкото правителство, така както се предвижда в европейския семестър меморандум за спазване на а, е, определени критерии, но с огромни жертви от страна на населението. Преди всичко работата която бе свършена до сега с гръцкото правителство в рамките на Еврогрупата, е напълно заслужава голямо уважение. Това и е, тук комисията изигра ролята на посредник в преговорите и като Международния валутен фонд и а, други международни и Европейската банка, ние създадохме така наречената група Брюксел, която а, е, да работи с страната за подобряването на е, подобряване положението в е, Гърция. Работи се много сериозно, много задълбочено. Работата далеч не е приключило и за това искаме да видим как гръцкото правителство ще изпълни поетите ангажименти, не просто като представител на Гърция, но като европейски и международен партньор. Това е основата, базата, на която стъпва решението от февруари. И нашата обща пътна карта ни повече, ни по-малко и няма тройки, няма институции, е, които да не се съобразяват по този начин. И никой не иска да налага този модел е, на гръцкото правителство. Но все пак те трябва да положат усилия, тъй като е, ние отговаряме за това досие на комисията, когато установяваме как вървят стоят нещата, трябва да кажем, че да, има прогрес, но той е бавен. Но ние очакваме от гръцкото прият, правителство конкретни стъпки, и, е, е, както и изпълнение на решенията, взети на неофициалния съвет ЕКОФИН, е, но нека не идеологизираме нещата. Е, не става дума да изправяме едни срещу други. Ние сме общност и тя има желание желание да създаде условия Гърция да остане в общността при добри условия, добри условия за гръцкия народ и за Гърция като наш партньор. Мисля, че това е един сериозен, е, добър подход, който не залага на идеология и не търси конфронтация. Благодаря, Дариус Русати. Uh, Имам два въпроса. Е, е, към двамата представители на комисията. Трябва да се върна към въпроса Франция. Е, удължаването на срока от комисията се градеше на оценката, че Наличните доказателства не сочат, че действията са неефективни. Какво означава това, че Франция не дава достатъчно доказателства, каквито се изискват в процеса на оценка, или означава, че изискванията не отговарят на техническите изисквания или че определението на тези действия не е достатъчно добро. И е, говорим за отлагане с 3 месеца. Комисията чака 3 месеца нови доказателства от Франция или какво? Това е първия въпрос. Положението е трудно, просто защото аз намирам, че целият процес и цялото вземане на решение в този случай е крайно непрозрачно. Трябва ясно да кажем и да покажем, че има прозрачност и държавите членки са третирани равнопоставено. Това е първия ми въпрос. Втория ми въпрос към господин Домбровски за макроекономическата политика и макрополитическия микс. А ако по хвърлим поглед към последните пет години, виждаме, че тази политика е много по-рестриктивна, отколкото в САЩ и в монетарната област е, е, и по отношение на лихвите е, и там промени в последния момент, но и фискалната политика бе по-ограничителна, по-рестриктивна като говорим за 4% от БВП в някои области. Смятате ли, че това се дължи на бавното възстановяване на еврозоната? С други думи, доколко макроекономическия микс има така, дял в бавното възстановяване на Европа в сравнение с САЩ? В отговор на първия въпрос, аз мисля, че трябва да имаме доверие в комисията е, и, разговорите, които тя води с държавите членки защото какъв беше нашия процес? През ноември ние суспендирахме решенията. Аз разбирам, че това е едно противоречиво решение, но ние имахме причини да го направим, защото нямахме тогава дефинитивните числа. Следователно, ние отложихме решението си с 3 месеца, а това всъщност а, доведе до това, че имаше повече методи, които а, бяха приложени отгоре надолу и отдолу нагоре. И тези методи обаче се оказа, че не дават едни и същи резултати. В тези случаи беше а, констатирано, че няма данни. Тук не говорим за това, че а, се а, дава а, доверие на кредит. Числата за 2014 година на Франция за 2014 година са по-добри. Това беше потвърдено а, от комисията. И какво трябва да се заключи? А, първо, че имахме а, резон, имаше резон да направим това. Ние свършихме много сериозен, сериозна работа. Резултатите бяха неоспорими. Аз мисля, че комисията работи с, с методика и с, с здрав разум. Съвсем просто. Искате ли да добавите нещо, пита председателя? В отговор на втория въпрос за макроекономическата политика. Важно е да се разбере, че и предишната комбинация от макроекономически политики беше решена по различни причини, при различни обстоятелства, в сравнение с обстоятелствата в Съединените щати. Една голяма разлика след финансовата криза, както в Штатите, така и в Европа, беше, че в Штатите никога не са имали криза на доверието и криза на държавния дълг, докато в няколко държави членки на Европейския съюз именно това стана от гледна точка на Штатите. Штатите и по време на кризата преследваха повече фискални стимули и има известни данни, че това е помагало на економиката. Да както и ам, задействането на програми за инвестиции от страна на администрацията, но могат да се прилагат фискални стимули, само ако има някой, който да финансира вашия дълг при разумни проценти. Това стана в Штатите, но не и в Европа. Така че държавите първо трябваше да възстановят финансовата си стабилност, преди да се предприеме економическо възстановяване. Председателя, да, благодаря значи условията сега са по-благоприятни, т.е. вашата аргументация може да доведе до използване на добрите пазарни условия за някои инвестиции. Афред Сайнт, благодаря господин председател. Въпросът ми се при покрива с колегата Девалис. Въпросът за еврозоната беше за постигането на фискална, фискален баланс с националните економики, но, национални, но, но разликите се увеличават. Разработи се една двойна система е, е, и един кластър, ръководен от най-силната економика, Германия, и имат по-висока продуктивност, докато другите са с по-ниска продуктивност и е, потенциал за растеж. В Европа има подценяване на първия кластър. Това даде економическата база за по-нататъчна економика на мащаба. И сега сме в момента в е, период, в което еврозоната загуби в паритета. Какво означава това? Че малкият кластър на економиката в еврозоната, водени от а, а, Германия, сега ще а, имат безболезнена оценка по отношение на търговията си, както в еврозоната, така и извън а, зоната. Това няма ли да усили различията между двата кластера. Това трябва ли да ни тревожи? Тревожи ли ви вас? Трябва ли да се решава този проблем? Ако да, какви ефективни средства имате, за да можете да направите това? Добре. Това беше много сложен въпрос. Доколкото разбирам, той се състои от две части. Първо, разликата в економическите резултати в двата в двете части на Европа и обесценяването на еврото. По първия въпрос, разбира се, вече беше зададен този въпрос и очевидно, ако държавата се присъединява към Валутния съюз, тя трябва да спазва а, правилата в паричния съюз, т.е. Не, може да има плаващ курс, обменен курс. Мисля, че това е ясно и а, държавите членки в еврозоната би трябвало да коригират економиките си чрез други средства и да се върнат към структурните реформи за повишаване на конкурентоспособността на държавите членки. И именно това е един от приоритетите в а, сферата на растежа. Да, определено, валутния съюз има определени ограничения и всяка държава членка ги познава тогава, когато се присъединява към съюза. По, по а, неодавна случилите се развития, кой печели, кой не печели, защо е ЕЦБ прилага количествени мерки. Инфлацията е значително под целите на ЕЦБ, близо до 2%, но под 2%. Именно за това ЕЦБ провежда парична политика за преминаване към целта си за инфлация и а, това има като страничен ефект обесценяването на обменния курс. Разбира се, износителите към трети страни печелят от а, намаляването на обменния курс. Защо ЕЦБ постига своите инфлационни цели? Тя помага също така и да се облегчи бремето на дълга. Има два начина, по които може да се облегчи бремето на дълга, може да се намали чрез изплащане или може да се опитате да решите проблема чрез нарастване на економиката и чрез зададените цели имаме по-бързи номинални проценти на растеж и по този начин намаляваме бремето на дълга. Именно по тази причина ще бъде много по-полезно да се насочим към втория кластър страни, ако искаме да засилим втория кластър. Едно опасение, че това може да доведе до свръхинфлация. Това винаги е проблем при обесценяване на валутата, тъй като винаги това може да доведе до инфлация. Благодаря, Ева Пълнова. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин заместник председател Домбровски. С, оптимиране, оптимизирането на европейския семестър своевременно е важна стъпка за по-доброто координиране на економическата и фискалната политика в Европейския съюз. За първи път докладите от държавите страни излагат економически анализ три месеца по-рано, така че това дава възможност за открито обсъждане преди държавите членки да представят програмите си за национални реформи и преди да бъдат публикувани препоръките за всяка страна през май. И а, това е много важно от гледна точка на е, лошите резултати. 7,5% само от препоръките се, са изпълнени от държавите членки. В момента Европейския семестър не е обект на задълбочен дебат и е, реформите не са оценявани. Следователно е важно да се насърчи между парламентарното сътрудничество и да се ангажират националните парламенти с прилагането и а, текущия контрол. Националните парламенти са ангажирани в европейския семестър, но съществуващите механизми са недостатъчни. Миналата година, миналия месец имаше призив националните парламенти да бъдат а, ангажирани повече с европейския семестър. Затова искам да ви попитам какви стъпки предвижда комисията за да постигне това и как политически диалог между комисията и националните парламенти може да бъде засилен по-нататък. Благодаря ви за въпроса. Определено по оптимизирането на европейски семестър и промяната на неговия календар, както правилно отбелязахте, основната цел е да се даде повече време за обсъждане, както казах в началото, с държавите членки, с социалните партньори, с други заинтересовани лица в държавите членки. Когато говорим за държави членки, определено имаме предвид и националните парламенти. И сега в този европейски семестър се ангажираме повече с националните парламенти на отделните държави членки и се стремим да намерим начини за е, е, по-интензивна ангажираност и в бъдещи европейски семестри, защото е съвсем ясно, ако искаме успешно да прилагаме структурните реформи, ако искаме да подпомогнем един продуктивен дебат за фискалните реформи, Именно нашите национални парламенти ще вземат тези важни решения, така че те още на ранен етап би следвало да бъдат ангажирани в дискусиите и, е, и намерението на комисията е, е това да стане тази година. Търсим начини за оптимизирането на този процес с консултации с държавите членки, включително и с парламента и с социалните партньори. Край, госп... Перванс Береш. Благодаря, господин е, е, председателю, към господин Домбровски в рамките на економическия е, диалог се взе решение за разшири е, въпроса за економическия дебат, който има двойно измерение от една страна е, структурните реформи, но и да се преодолее разликата между държавите членки вие приемате един определен подход, който е по-нисък от амбицията на законодателя. Едновременно с това комисията чуваме все, е, е, все повече за Aggregate Fiscal State, този израз, тази идея. Е, като говорим за това, ние трябва да следвате не само анализа на всяка държава членка и отчитате особеностите им, но а, да използвате идеята не само за последващ анализ на държавите, но и за предварително действие, за оптимизация на възможностите в, европейската, в еврозоната и преодоляване на различията между държавите членки от еврозоната. Благодаря за този въпрос да, да, така е в новите анализи на комисията ние говорим за общото фискално състояние и натрупания фонд, като се има предвид, че тази година оценката ни е като неутрално. Тоест, е, смятаме, че провежданата до сега политика заедно с поли, монетарната политика ще доведе до е, развитие при тези обстоятелства. Несъмнено, ние отделяме внимание също така на тези въпроси в бъдещите решения за европейския семестър. Е, дали да използваме е, е, тези решения в фискалната област в така че за сега се действа по-скоро екс пост. А, така че мисля, че ам, ще ме разберете, ако ви кажа предвид сложността на въпроса, че нямам готов отговор на вашия въпрос. Но разбирам какво имате предвид и съм убеден, че този и други аспекти ще бъдат на нашето внимание и по-нататък в дискусията по економическите въпроси. Благодаря е, господин Вандер Керланде, който замества господин Майкл Шелоу, ще зададе въпроса. Моля, имайте предвид, че превода ни е на разположение само за няколко минути. Съвсем кратък ще бъда. Тук не се отправят за сега критики към Франция. Има така планове, амбициозни за реформи на френското правителство, които се възприемат положително, но има и амбициозни планове по отношение на данъчното облагане налагане. Т.е. комисията изисква не намаляване, а преструктуриране на данъците. Това е въпрос, който се обсъжда от години в Белгия, как гледа комисията на този въпрос и на макроекономическия дисбаланс в Белгия въпроса за Белгия, ние наистина сме взели решение, което е, е, отчита усилията положени от страна на Белгия. Впрочем, трябва да кажа, че белгийското правителство работи наистина много добре. Три бяха проблемите. Дълга, нито Белгия, нито и Италия удовлетворяват изискванията, но що се отнася до по економическото положение, е, тук трябва да се отчита отчетеме усилията, до които се постигна в крайна сметка. Ние наистина отчитаме, че при вас има конкретни особени фактори, които обясняват а, тези неща и които трябва да се вземат предвид. Второ, надхвърлянето на 3% през 2013 2014 година стана ясно, че този свръхдефицит има временен инцидентен характер и не се очаква за 2015 година. Що се отнася до третия въпрос, това са структурните реформи, но е, това, което прави комисията е може да подскаже, да даде тласък, да подаде ръка, но правителството е това, което трябва да вземе действие да предприеме действия. То прави стъпки, стъпки солидни, стъпки, които да доведат до солидни резултати. И имайки предвид това, ние трябва съответно да се предприе, очакваме да се предприема действие за преодоляване на макроекономическите е, дисбаланси или по-скоро за постигане на баланса. Председателят. Благодаря на господин Домбровски, на гос... заместник председател на Европейската комисия, на господин еврокомисарят Московици за този обмен на мнение, според мен извънредно полезен и конструктивен. Е, освен това, намирам, че това това, което чухме, бяха едни убедителни презентации. И смятам, че е разумен ход и разумен подход, разумен избор да се очаква подходящото време. Особено ми допадна казаното от господин Домбровски за новите срокове, за препоръките по страни да се поверят нещата на държавите членки. Е, ще следим с интереси, освен това с интерес ще следим диалога, за да видим как ще може да направим подхода към еврозоната по-ефективен, както по отношение на макроекономическия дисбаланс, е, е, така и по другите въпроси. Чухме много интересни неща от вас насоченост относно посоката, в която трябва да вървим и как до сегашния стореното до сега може да ни бъде полезно, както и взаимодействие от парламент комисия. Благодаря ви, господа еврокомисари, за участието. Благодаря на колегите за участието в заседанието и припомням на колегите евродепутати, че ще се видим отново след обед в 3 часа, за да продължим нашето заседание.